Pan Preda. Takže kolegové, hezké odpoledne. Dnešní denní zasedání pokračuje. Добър ден, колеги. Откриваме заседанието. Първо протокола от сесията от вчера, от заседанието от вчера. Има ли, разполагате с текста, има ли някакви възражения? Ако няма, протоколът се счита за одобрен. И така, започваме с първа точка от нашия дневен ред. Както знаете, ние говорим днес след обяд за нарушение на човешките права и на върховенството на закона. Първата точка в нашия дневен ред е Шри-Ланка и заключенията на доклада на ООН. Започваме с господин Мърфи, който е докладчик на този документ. В една брутална в бруталната война загинаха 40 000 тамилски тигри, стотици хиляди бяха задържани. Докладът на ООН е най-сетне публично признава престъпленията срещу тамилците. За съжаление, този доклад няма с нищо да промени нещата. Генералният секретар на ООН каза, че ще започне международно а, разследване само ако съвета за сигурност реши това. Като имаме предвид а, ситуацията в Шри-Ланка правителството очевидно няма да се съгласи. Очевидно то е против разследване на престъпленията. На 18 май ще има протести в цял свят, организирани от много групи в, по повод втората годишна от тази кървава война. Необходимо е този режим да бъде победен, за да могат хората да се борят за самоопределение. Благодаря, господин Мърфи. Следващият оратор е господин Джефри Ван Ордан. Господин председател, много съжалявам, че този дебат се води днес. Става дума за екстремистски елементи в тамилската диаспора. Така се води, водат политическа дейност, туристична дейност и понякога използват средства набрани от престъпни начини. Ясно е, че в, в, в, в, са използвани граждански лица като жив щит, включително и деца и били са екзекутирани е, граждани, е, не военни и също така са използвани граждански инсталации, такива като болници. Наместо да се опитат, наместо да се обедини народа е, на Шри-Ланка, продължава кампанията на омраза и разделение. И този доклад е оръжие в, в този процес за да може да бъде обвинявано правителството на Шри-Ланка. Този подход е злостен и необоснован. Правителството на Шри-Ланка прави всичко възможно, за да разследва нарушенията на човешките права. Нека направим всичко възможно да подкрепим това правителство и народа на Шри-Ланка, наместо да ги натакуваме. Благодаря, господин Ван Орден. Моля, придържите се към регламента за време. Е, а сега давам думата на Вероник де Кайзер. Благодаря, господин председател. От, съм, от няколко думи разбрахте, че дебатът е изключително важен. Ще мисля, че трябва да говорим от гледна точка на правосъдието в страна, в която имаше свирепа война, като в Шри-Ланка, но има и, такива има и в други. Не може да има помирение без правосъдие. Докладът на Съединените на Обединените нации, какво прави той? Той просто споменава фактите и настоява за прилагане на механизмите на международно правосъдие, които преминават през правителството. Това е минимума. Как искате да има помирение без правосъдие? Всъщност става дума за две страни, които са извършили престъпления, които носят отговорност. Докладът казва, и аз се извинявам, че Комисията за помирение не е осигурила помирение. Боя се, че един национален орган за правосъдието няма да успее да хвърли светлина върху всички събития. И аз бих казала, че нашият парламент не може да не подкрепи този доклад, за да се изяснят нещата и да се постигне повече правосъдие. Това е единственото послание, което искам да изпратя. Благодаря ви. Чудесно, благодаря. Томас Ман е следващият. Благодаря, господин председател. През февруари с делегацията за Южна Азия бях в Шри-Ланка. Там а, се а, сблъскахме а, с а, свидетелствата от една 25 годишна война. А, има големи проблеми а, с а, разминирането на територията на страната, както и с нейното възстановяване. Трябва да бъдат наказани тези, които са извършили престъпления срещу човечеството. Комисията, която беше създадена за помирение, извличане на полуките, може да се справи с тази задача. Трябва да има ам, последваща политика, свързана с обединение, с последователност, с това да се даде шанс на младите хора. Само това е един шанс, който може да се даде на Шри-Ланка в бъдеще е да се развива като една нормална, демократична и мирна държава. Госпожа Йетамеки господин председател, конфликта в Шри-Ланка може да е завършил, но остават много въпроси без отговор. Краят на конфликта не значи, че той е свършил и в умовете на хората. Победата не значи мир. Необходимо е време и силна воля, за да може да се решат нерешените въпроси на конфликта помирението е абсолютно необходимо. Необходимо е справедливост. И затова правителството на Три Ланка трябва да започне да разследва нарушаването на международните а, закони. Законите за човешкото, правата на човека. Международните конвенции, които са подписани от Шри-Ланка, изискват разследване на нарушенията на човешките права, за които става дума. Само едно открито разследване и справедливост може да сложи край на дългият а, жесток конфликт и да възстанови мира. Групата на Алди приветства доклада на генералния секретар на ОНЕ Банки Мун и напълно подкрепят неговите препоръки. Благодаря, госпожи Атамаки. Госпожа Хаутала. Благодаря, господин председател. На 23 май 2009 година генералният секретар на ОНЕ Бан Мун и президента на Шри-Ланка Раджапаска подписаха съвместно изявление, в което Шри-Ланка поема ангажимент да подведе под отговорност виновните за престъпленията, за военните престъпления. Това споразумение не беше изпълнено от правителството на Шри-Ланка и генералният секретар назначи комисия, която да го съветва. Наскоро беше публикуван доклад и там се констатират нарушения от страна на правителствените сили и тамилските тигри и двете страни не спазват международното право. Докладът говори за необходим, необходимост от отговорности на двете страни. Правителството на Шри-Ланка нарича този доклад незаконен и пристрастен. Аз мисля, че има обективна причина за по-нататъчно проучване и в момента, в който правозащитните органи са дискредитирани, нашия парламент трябва да защитава правата на човека. Военните престъпления не бива да остават ненаказани, независимо от това къде се извършват. Председателят, благодаря. Сега ораторите от името на политическите групи. Госпожа Корхол от името на НП. Благодаря, господин. Гражданската война в Шри-Ланка трае, трае вече 5 години. В последната фаза на годи... войната беше особено жестока и кървава, и то за гражданското население. Както правителствените сили, така и тамилските тигри а, извършиха много нарушения на правата на човека. Подозира се, че тамилските тигри са а, използвали човешки щитове. Има обвинения и спрямо правителствените сили. Следователно, необходимо е да се проведе независима анкета. Очевидно, някои може да не искат подобна анкета, някои може да искат да протакат, но абсолютно необходимо е да има добра воля и от двете страни, за да може това начинание да се увенчае с успех. Подкрепям исканията на ОНЕ по този въпрос. Благодаря. Сега Ана Гомеш има думата от името на социалисти и демократи. Благодаря, господин председателю. Съключенията от доклада на ОНЕ показват, че има нарушения на международното право, както и че са извършени престъпления срещу човечеството. Не имаше независими а, разследвания, които бяха проведени. Необходимо е и е дори задължително да бъде продължено тяхното провеждане, така че в крайна сметка да се стигне до едно окончателно помирение. Препоръките, които са включени в доклада, трябва да бъдат подкрепени от нас, така че се заде един национален независим механизъм, за да може да се контролира тамошното правителство и също така престъпленията, извършени и от двете страни в Шри-Ланка, да бъдат преследвани и наказани. Госпожа Билбао Барандика. Благодаря, господин председател. Искам да изразя подкрепа за тази резолюция за военните престъпления и нарушаването на правата на човека в Шри-Ланка. Трябва да изразим нашата загриженост относно възможността от независимо разследване от международна организация, така че и двете страни, които носят вина, да бъдат наказани. Също така, тези събития трябва да бъдат предотвратени. В Шри-Ланка са бомбардирани граждански съоръжения. Преди много години войските на Франко убиха огромен брой хора. Всички ние искаме да постигнем напредък към помирението. Ето защо ние настояваме правителството на Шри-Ланка да продължи процеса, за да се постигне мир и правосъдие. Благодаря. Председателят госпожа Дели от името на Зелените. Благодаря, господин председател. Докладът на ООН е публикуван на 11 април. Споменава военни престъпления, и, и престъпление срещу човечеството. Както от страна на правителствените сили, така и от страна на тамилските тигри. През 2009 година хиляди, от 2009 година насам хиляди граждани са загинали в тази страна. Не може тези престъпления да останат ненаказани правителството на Шри-Ланка прави всичко възможно докладът на ОНЕ да не бъде публикуван. Какви са заключенията? В Шри-Ланка на пресата е сложен наморник. Журналистите биват преследвани. Главните интернет сайтове на опозицията са блокирани от е, съдебните власти. Всички свободи и достъпът са ограничени. Има, е, става дума за геноцид срещу тамилските тигри, който остава неназован. Необходимо е Европейският парламент да види какво реално става в Шри-Ланка и да подкрепи основният принцип правото на самоопределение на народите. Благодаря. Благодаря, госпожа Вержия от Обединената левица. Извинявайте, госпожо Вержа, господин Танък има въпрос. Госпожа Дели, готова ли сте да приемете въпроса от господин Танък? Когато депутат вдигне синя карта, вие трябва да кажете дали сте съгласни да отговорите на въпроса. Благодаря думата, която госпожа Дерим използва, беше геноцид. Ако това е така, защо освободиха 200 000 души? Абсурдно е да наричаме, че правителството на Шри-Ланка провежда геноцид. Надявам се, че тя ще отегли думите си. Госпожо Дели, ще отговорите ли на въпроса? Господин депутат, аз използвах тази дума като метафора. За да отбележа явлението, казах, че това не е точното наименование. Ние трябва да проверим. Но това, което се, се върши, не е проява на справедливост. Господин Ван Орден също вдигна синя карта. Господин председател, благодаря. Предишният оратор настоя за създаването на комисия, която да провери ситуацията. Искам да ви напомня, че делегацията за връзки с Юго-Источна Азия беше в Шри-Ланка. Мисля, че в залата присъстват няколко от членовете на тази делегация и господин Ман спомена тази делегация. Очевидно госпожата не слуша дебата. Имало е посещение в Шри-Ланка. Знаят какво се става там. Не знам откъде ви идват на всичките тези глупости. Госпожо Дели. Госпожо Дели прав сте. Ние вече изпратихме една мисия. И аз признавам, че тази мисия свърши чудесна работа, но само, че трябва да се оказва натиск. Той задължително е да продължаваме този вид дейности. Благодаря. And... Давам думата на госпожа Вержа. Благодаря, господин председател. Шри-Ланка е, е страна, която преживя е, гражданска война. Официално тя приключи, но знаем в какви условия. ООН не, е, не беше на висотата на очакванията. Докладите на НПО са унищожителни. Хиляди загинаха и двете страни и извършват наказателни акции. Гражданското население е принудено да се крие правителството на Шри-Ланка се опитва да попречи на правосъдието да потърси отговорност на виновните. Непрекъснато подценяват броя на гражданските лица във военните зони и пречат на достъпа на хуманитарна помощ и вода. Тамилските тигри също имат своя отговорност. Те изпращат деца, войници, използват гражданското население като жив щит, само че това не намалява по никакъв начин отговорността на правителството. О, не, изчака преди да осъди ситуацията. По-лошо е това, че правителството на Шри-Ланка се опитва да се опита да отхвърли заключенията на последния доклад. Не можем да не сме доволни от доклада от 11 април. Днешния доклад е в стъпка в правилната посока, но би трябвало да отидем по-далеч. Крайно време е международната, международното правосъдие е, да каже своята дума и в Шри-Ланка, както и друга да по света. Благодаря. Господин Пашка. Благодаря, е, господин председател, господин комисарио. От годините, че е конфликт между таминските тигри и военните части на Шри-Ланка, следствие на което много човешки животи бяха загубени. Този конфликт за щастие приключи през 2009 година и президентът на Шри-Ланка обеща да разследва всички нарушения на международното право, на хуманитарното право и на случаите свързани с нарушаване на човешките права. Също така Тамилските тригери предприеха военни операции без да се съобразяват с това колко граждани ще пострадат. Ние трябва да подкрепим усилията на ОНЕ да установи върховенство на закона в Шри-Ланка да защити живота на гражданите и да ги опази от конфликта, разраснал се между тамилските тигри и правителствените войски. Господин Кечмарк, следващия оратор. Шановни панство, драматично... Господин председател, дами и господа, драматичните събития в Шри-Ланка, описани в докладът на ОНЕ, ясно показват ужасите на военните конфликти. А опитът от Шри-Ланка показва, че ако се опитаме да решаваме проблемите чрез армията, това генерира нови проблеми, още по-големи. Няма такова нещо като справедлива война. За жалост в този свят, всяка война, дори когато на теория е справедлива, води до жертви, които не са виновни за нищо. Независимо от дефинициите и начина по който се описва войната. А пък в Шри-Ланка тази война не може да се определи като справедлива за нито една от двете страни. Ако искаме да има помирение в Шри-Ланка, така както го иска, както го обяви правителството на Шри-Ланка, това помирение трябва да бъде основано на истината. Не може да има истинско помирение, докато не бъдат изяснени военните престъпления. Не може да има примирение, помирение, ако страните не разберат, че няма никакви табута върху това, което се е вършило по време на войната. Господин Мораес, господин председател, Мнозина в тази зала са работили в областта на политиката спрямо Шри-Ланка. Днес ни обсъждаме доклад на експертната комисия на генералния секретар на ОНЕ за Шри-Ланка. До сега никой от изказалите се не поставя под съмнение тълкованията в този доклад. Всъщност, това, което се подразбира от изказванията е, че не би трябвало да се допускат разследвания и от двете страни. Ако това е така, какъв е смисълът от подобен доклад? Една от организациите на тамилските тигри казва, че убедителните обвинения срещу тамилските тигри трябва да бъдат разследвани. Този доклад а, трябва да има продължение и аз съм за истински процес на отговорност и отчетност, който да осигури истина, правосъдие и помирение в Шри-Ланка след едно задължително разследване. Благодаря. Госпожа Антрикин е следващият оратор. Господин председателю, ужасяващо е това, че е, след приключването на този конфликт през 2009 година равносметката е, че десетки хиляди хора загубиха живота си. Ние трябва да настояваме е, за международно разследване на тези случаи на военно престъпление. Е, държави като Русия и Китай се противопоставиха на съвета за сигурност за обсъждане на този въпрос. Генерален секретар на ООН е, трябва по-решително е, да се застъпва за дискутирането на този въпрос. Трябва да се разследват случаите, в които както и тамилските тигри, така и правителство на Шри-Ланка нарушаваха разпоредби за международното право и на хуманитарното право. Трябва а, да се приложи в Шри-Ланка механизмът за установяване на справедливост и мир, който е създаден в рамките на съвета за сигурност на ООН. И сега процедурата за спонтанност спонтанни изказвания. Има време само а, за двама оратори, са се записали 10. А, ще ви помоля за разбиране, а, че не всеки ще може да вземе думата. Първо, мадам Есая. Благодаря, господин председател. В доклада на ООН ясно е заявено, че този конфликт, който е, тлее от 25 години, изтрува живота на огромен брой и цивилни, и военни. Както от страна на правителствените сили, така от страна на тамилските тигри. И от едната и от другата страна са нарушавани човешките права, нарушавани са на законите на международното право. И сега е необходима независима анкета, независимо разследване под егидата на ООН. Нашата позиция е уравновесена. Ние настояваме, че е необходимо преговорите да продължат и да се стигне до помирение. Благодаря, господин Път. Господин Куташ, благодаря. Заключенията на доклада на ООН отправят сериозни обвинения срещу множеството нарушения на правата на човека и международното право от правителството на Шри-Ланка и от бунтовническите сили, които бяха победени миналата година. Според доклада бяха убити десетки хиляди граждански лица от друга страна, бунтовническите сили са използвали много цивилни лица като жив щит. Онези, които се опитваха да излязат от военната зона, са били убивани. Мисля, че е необходим независим механизъм, за да се разследват военните престъпления и другите сериозни престъпления на правата на човека. Имаме нужда от прозрачно и независимо разследване, което да установи кой е виновен за тези престъпления, които потресаха международната общност. Грайм Отсън има думата. Благодаря, господин председател. Е, този добре проучен доклад, доклад показва още един път, че първите жертви на е, гражданската война, на войната изобщо, е истината. Много страни предкалено дълго време си затваряха очите за това, което ставаше в Шри-Ланка. Сега ни е необходима а, разумна политика от страна на международната общност, за да има справедливост за онези, които така ужасно пострадаха от войната. Господин Ромера и Воеда. Благодаря. И колегата преди мен беше казано, че първата жертва всяка война, специално в тази, е истината. И е, всъщност е, жертви на такива конфликти са и самите граждани. Бих казал, че правителството, по-специално, но не на последно място и тамилските тигри имат вина за това. Има нужда от резултати, има нужда от разследвания, но ако инициативата дойде от правителството, едва ли ще можем да разчитаме на а, такива действия. Ам, Експертите установиха, че има престъпление срещу човечеството и нарушение на международното право. Само ако а, съответните лица бъдат наказани, тогава ще а, възтържествува справедливостта. Имаме нужда наистина от а, справедливи и безпристрастни разследвания. Господин Танок. Най-сетне в Шри-Ланка има мир след четвърт век терористични а, бунтове и поражението от страна на правителство срещу тамилските тигри е подложено на необоснователна критика. Подценяват се усилията на правителството за помирение, не на последно място посредством Комисията за полки и помирение и след като освободи много е, от бунтовниците. Разбира се, всички извършили жестокости трябва да бъдат наказани. Само, че искам да напомня на парламента, че тамилските тигри о, отказаха, предпочетаха е, клане. Мисля, че международната общност и има двусмислено отношение, много влияние и неспособност да се промени на събитията. Междувременно Китай се намеси и се превърна в най-близкия приятел на Шри-Ланка. Не е необходимо да ви напомням какъв е подхода на Китай към правата на човека. Благодаря. Сега е времето да дадем думата на господин Андор от Европейската комисия. Благодаря, господин председател. На 25 април тази година ООН е публикува консултативен доклад от, от експерти, подготвен по отношение на отговорностите за свързани с военния конфликт в Шри-Ланка. Там има обвинения, които ако бъдат доказани, значи, че е нарушавана международните закони, има престъпления срещу човечеството и военни престъпления. И от едната и от другата страна. Комисията предлага, прави редица препоръки до генералния секретар на ООН и правителството на Шри-Ланка. Препоръки, които могат да послужат като рамки за едно конституционно конструктивен диалог между генералният секретар на ООН и правителството на Шри-Ланка. Препоръчва се започване на истинско разследване от правителството на Шри-Ланка, създаването на независим международен механизъм от генералния секретар на ООН. Заявява се, че генералният секретар на ООН внимателно се е запознал с препоръките и заключенията на доклада и Върховният комисар за човешките права на ООН призовава правителството на Шри-Ланка да приеме мерките препоръчени от доклада и възстанови справедливостта. Правителството на Шри-Ланка отхвърля доклада категорично. Беше издадена по-рано тази седмица декларация от името на Европейския съюз, в която се повтаря, че разследването на тези е, много сериозни обвинения ще допренесе за сигурността и трайният мир в Шри-Ланка. Въпросът за отговорността, подчертава се, трябва да бъде основна част в процеса на национално помирение. Следователно, Европейският съюз очаква правителството на Шри-Ланка да признае конструктивността на доклада и препоръките на генералния секретар на ООН. Благодаря. Благодаря, господин комисар. Колеги, дебатът за Шри-Ланка с това приключва. Ще гласуваме след като приключиме днешните дебати. Следващата точка от днешния ред е Азербайджан. И аз ще дам думата на госпожа Вергят, която ще открие дебата. Господин председател, нямам